Right, welcome everybody. I can see that uh, colleagues are obviously enjoying a Christmas lunch or something. Um... Добре дошли. Най-напред, нека погледнем дневния ред, нека го приемем. Виждам, че нямате възражение. Нямате възражение против дневния ред. Добре. В такъв случай, аз имам много съобщения на председателя. Е, най-напред предават ни по интернет. И както сте получили от съобщение от секретарията, утре във вторник е, ще имаме sp 3 g 3 среща. Е, всъщност трябваше този след обед е, там да се проведе в тази зала, да се проведе днешното ни заседание, но утре ще бъдем там. Така че, моля, вземете предвид този факт. Утре няма да сме в тази зала, така че вземете си документите. И има една специална, специално заседание на ЕКОН и АВКО. едно извънредно заседание на 20 декември. Това е утре от 6.30 до 8 часа, т.е. след заседанието на комисията. Тогава ще имаме смесено заседание. Това бяха съобщенията на председателя. Шампо, искате ли да кажете нещо? Само едно уточнение. В колко часа от 16, от 18.30 до 20 ли? Имам предвид за съвместното заседание. Съвместното заседание от 18.30 до 20. Тоест веднага след като приключим заседанието на економическата комисия. Надявам се да приключим в 8. В зала 6 2. различна зала от е, залата, в е, която провеждаме заседанието на економическата комисия. Той ще трябва да тичаме от 3G2 до 6Q2. Е, телепортирането все още не се е установило като практика. Копие от проекта договор, договорът вече е раздаден на всички членове на комисията ще можем да го обсъдим. По отношение на годишното посещение в Европейската централна банка, го разговаряхме с председателя Драги и съвета на директорите, говорихме за тяхната роля и становище в сегашната криза и решенията взети на среща на върха на 9 декември. По-късно се спряхме на въпроси, свързани с финансовата стабилност. Днес, разбира се, е предвиден разговор с Марио Драги за СЕПА или единното европейско е, разплащателно пространство. Очакваме потвърждение от Корепер, че са гласували текста по трилога за дериватите. Четвъртият трилог се проведе на 3 декември, петия тази сутрин има напредък. Остават обаче нерешени въпроси и сме предвидили за сега следващата тристранна среща на 23 януари или рано сутринта, или късно вечерта преди или след редовното заседание. Сега преминаваме към Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз. Аз съм докладчик от името на комисията. Проекто докладът е раздаден. Както казах по време на първият разговор миналата седмица, регламентът определя правилата за събирането и публикуването на основни макроекономически данни в Европейския съюз. На практика предложението на комисията представлява разширено преразглеждане на Европейската система национални и регионални сметки, изградени въз основа на, на последната ревизия на системата на ОНЕ за национални сметки, прияти през 2008 година. Онова, което аз се опитах да разгледам в доклада е следното. Държавите членки често споделят, че административната тежест е много сериозна. Ето защо аз предлагам автоматизирано събиране на данни много данни могат да дойдат от а, е, е, карти, от клиентски карти, от а, е, а, каси в супермаркетите и така нататък. Други Друго, кое, друга теза, която стъпваме е максимална прозрачност на данните и тя трябва да се а, събира и публикува така че да отговаря на потребност на потребителя. От методологична гледна точка трябва да се отчита по-добре екологичния аспект, дейностите на домакинствата и обществения сектор. Знам, че това е въпрос, който проставлява интернес и за докладчиците в сянка. Също така смятам, че дерогациите трябва да бъдат сведени до минимум. В миналото тези дерогации са водили до неадекватни и недостатъчни данни. Също така призовавам комисията да преработи програмата за пренос на данни. Програмата, във вида в който е представена в анекс Б, е объркваща и не дава възможност да разберем напълно съдържанието, частотата и сроковете, в които държавите членки трябва да представят статистическите данни. Също така се призовава за е, отчетност от високо качество от страна на Европейската комисия пред Европейския парламент на всеки две години. Освен това се призовава за по-дълъг период за разглеждане на актовете за делегация от страна на парламента. Също така промених така критерият 50% в сметките на обществения сектор. Сега това се нарича критерии за 100%. Според 50% държавните предприятия се записват в само ако продажбите им не обхващат поне половината от разходите. Така че едно местно транспортно предприятие, което е собственост на региона, получава само 51% от разходите си от билети. Следователно, то се класифицира като принадлежащо към частния сектор. Според мен това не отразява много точно истинската ситуация. Фирма, която не може да обхване 100% от разходите си със собствените си продажби, поне в средносрочен план, не може да бъде приравнена с частно предприятие, следователно не трябва да бъде класифицирана заедно с частните предприятия. Как да решим този въпрос? Например, като се промени методологията и като се включат всички държавни предприятия. Ето защо, за да се постигне това, аз предлагам да се премахне критерият 50% и да се замени с критерий 100%. Също така ще сте забелязали, че предлагам изменения предложени от Централната банка със съответната обосновка, защото според мен те трябва да бъдат обсъдени тук. Аз съм общо взето съгласна с тях и очаквам да чуя становищата на докладчите в Сянка и на колегите по измененията, които внесах. Представителят на комисията иска да се изкаже. Докладчите в сянка. Талдор, иска ли, искате ли да се изкажете? Благодаря за вашите усилия да изготвите този доклад. Аз трябва да кажа, че предложението на комисията има е, около хиляда страници. Аз е, прочетох много внимателно вашите предложения за изменения и мисля, че може да подкрепим мнозинството от тези изменения. Ние сме съгласни с вашите коментари относно дерогациите. Съгласни сме, че това трябва да са само временни дерогации и трябва да се контролират и преглеждат на определени интервали. Ние смятаме, че докладите от Европейската комисия на Европе... до Европейския парламент на всеки две години смятаме, че това е прекалено често. Ние предлагаме тригодишен период на докладите. Смятаме, че това ще допринесе до едно по-добро качество на доклади. Е, мисля, че това, е, това беше изменение 11. То е в унисон с други периоди на докладване на комисията. Що се отнася до 50 правило, що се отнася до покриване на разходите, вследствие на което едно предприятие може да бъде считано за държавно или частно предприятие, тук искам да съм много откровен и да кажа, че аз не се съсредоточих много върху това предложение. Бихме искали да разгледаме това предложение. Защо наистина комисията е искала да предложи 50%, и защо би трябвало да вдигнем прага на 100%? Защото има много държавни, много публични предприятия, които получават субсидии от правителството. Например, водоснабдителни дружества, транспортни е, дружества. И в замяна те предлагат услуги за които се плаща, но тези плащания, тези доходи не покриват 100% от разходите на тези предприятия. Сега изменение 19, което трябва да се, да се зачертае, да се премахне. Това е предложение на, Централната, на Европейската Централна банка. Обсъдихме това предложение. Имаме проблеми малко тук, но да видим какво ще кажат нашите колеги от нашата политическа група и от другите политически групи за изменение 19. Е, от това, което разбрах, информация, която получих, има дебат относно сроковете, защото приложенията в тях са заложени най-различни срокове и няма, тези срокове не са хармонизирани в държавите членки. Разбирам, че е, ще има консултации и ако разбирам правилно, представители на Евростат ще се свържат с държавите членки и ще видят защо някои от държавите членки пред предлагат срокове, които са различни от сроковете, заложени в приложенията. Но това е огромен документ и мисля, че докладчицата е положила огромни усилия. Благодаря. Um, Благодаря. Филип, имате думата. Okay, Philip, then if you go. Okay. Whichever. Kay first then. I think you're speaking on behalf of Vicky. Кей, Vicky. Аз ще говоря от името на Вики и ще прочита това, което е подготвила тя. Тя иска да благодари на докладчицата за нейната работа и е съгласна с това, че гражданите имат необходимост от правилни и правилно изготвени данни. Това не е било така в миналото. Хубаво е това състояние да се подобри. Понякога искаме да създадем законодателство, но това законодателство искаме и да бъде приложено от държавите членки. Всяка държава членка трябва да го направи, но не бива да се създават допълнителни бюрократични разходи защото в противен случай нашето, нашата работа няма да доведе до добавена стойност. Това бяха опасенията на някои държави членки и тези опасения бяха <clears throat> взети предвид от докладчицата съвета и Централната банка се надяват да имаме едно, един добър регламент. Благодаря, казва докладчицата. Накратко, най-напред искам да изразя подкрепа за някои от измененията, представени от докладчика за предоставянето на информация за гражданите и за заинтересованите лица. Хубаво е, че поставяте акцент върху необходимостта да се регистрират и запишат разходите, свързани с, с научните изследвания. По шесто изменение говорите за необходимостта от по-нататъчно методологическо проучване за връзка между националните регионални сметки и околната среда. Знаете, че за нас това е много важно. Ние бихме искали малко по-категоричен език, но като цяло сме съгласни с вашите изменения. Някой от вас. Някой друг иска ли да се изкаже? Знам, че господин Сиклуна е на друго заседание. Предполагам, че той ще сподели своите, своето мнение. Тогава ще дам думата на представителя на комисията и преди това на Евростат. Благодаря, госпожо председател. Много сме благодарни на комисията за подкрепата и в работата по тази тема. Мисля, че графикът, който сте предвидили, съответства на необходимостта стандартите да бъдат приложени в държавите членки през идните години. Ще повдигна три въпроса, свързани с същината на доклада. Първо, ние сме напълно съгласни с необходимостта да се ограничи броя на дерогациите, предоставени на държавите членки. Ясно е, че са, пред, че когато се предоставя твърде много дерогации, качеството на статистическите данни започва да страда. Ето защо дерогации според нас могат да бъдат приети тогава, когато ситуацията в една държава членка изисква цялостна адаптация на статистическите данни. Смятаме, че трябва да се придържаме към този критерий и да не допускаме съображения като методологични проблеми. Второто, което искам да кажа, е свързано с коментар, направен от преждеговорившите. А именно разграничението между пазарни и непазарни дейности – ние приемаме валидността на доводите в полза на 100 промяна. Смятаме, че въпросът е деликатен. Обедени сме, че държавите членки ще имат определено категорично становище по него. По институционалните аспекти на проекта доклада, в това число и онези, които са свързани с допитването до ЕЦБ при актовете за делегация. Ние се надяваме, че крайният резултат ще съответства на междуинституционалното споразумение. Разбира се, ние имаме чудесни работни взаимоотношения с ЕЦБ. Надяваме се обаче, че а, приетите решения няма да предполагат а, твърде сериозна бюрокрация, особено с необходимостта от е, гъвкавост в законодателната работа. Надяваме се, че възоснова на това, което е представено, ще успеем да постигнем удовлетворителен резултат. Председателката, благодаря на докладчите в Сянка които участваха на проведените заседания. Проведахме е, диалог. Аз коментирах въпроса с 50% и 100%. На мен самата не ми хареса идеята за противопоставяне и или. И всъщност аз исках да отразя по-добре фактът, че дадено предприятие е повече държавно, отколкото частно. Струваше ми се, че с 50% не обхващаме всички аспекти. Както казахте, има много предприятия, в които получават държавни средства и ако те не се отчетат, ще сбъркаме. Ето защо моите усилия бяха насочени към предлагането на някакво решение. Що се отнася до разходите, свързани с някои от предложенията на ЕЦБ, да, наясно съм с тях. Ето защо аз ги предлагам за дискусия. Мисля, че ние трябва да направим анализ на ползите и разходите но поне в е, началото искам да кажа, че приемам необходимостта от точна е, статистика, имайки предвид сегашната ситуация и подкрепям ЕЦБ. Е Ако някои от исканията водят до несъразмерно високи разходи, съм готова да променя позицията си формулировките, които използвах за консултациите с ЕЦБ, проистичат от желанието ми да се съобразяваме с междуинституционалното споразумение. В областта на статистиката е очевидно, че ЕЦБ има нужда от е, тези статистически данни. Обедена съм обаче, че можем да намерим формулировка, която да удовлетворява всички. Срокът за внасяне на измерение 18 януари 12 на обяд. Ще ги обсъдим на 28. Гласуване в комисията през март. Гласуване в пленарна зала първата пленарна сесия през май. Благодаря. Следваща точка в дневния ред изисква присъствието на Астрид Люлинг. Тя все още не е тук. Може ли някой да я повика? Where we've been 10 minutes too quick. So if anybody wants to say anything. Uh, <laughs> we're running... Да, вярно е, че а, е, този път а, е, се движим бързо. Оле е тук, Филип е тук. Иво го няма. Филип е тук. И сега стигваме до четвърта точка в е, дневния ред. Измерение на директива 2003-96 относно преструктурирането на правната рамка на общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. Докладчик е Астрид Люлинг, когато е, сте готова, заповядайте. Искам да ви кажа, че са внесени 219 изменения. Yes, five opinion giving committees, so there's uh, plenty for us to look at. Astrid, when you're ready. Ah. I'm е ли ready. Почти готова съм. Oui, merci, madame. Благодаря, госпожо председател. Е, е, моля за извинение за това, че закъснях. Казахте ми в без 15, но така ще има малко повече време. Аз съм на номер 3 език, който не е френски. Госпожа Люлинг, това е моят френски, който може би не е истински френски. Почувам а, италиански. Не, не, не, чувате люксембургски френски. Гласът е прекрасен, но не разбирам нищо. За да слушаш оригинала, трябва да включиш на нула. Не е нормално обаче в трети канал да, да чувам друг език. Мога ли да започвам? Както обикновено искам да благодаря на всички депутати, които внесоха изменения към а, моя проект за доклад. Общо 218 им изменения. Притеснявах се да не са хиляда и ще разговарям с колегите, за да представим вариант, който да бъде приемлив за тази комисия. Няма да е лесно. Опитах се да класифицирам измененията. Най-напред има предложение, има предложение за отхвърляне на текста, чисто и просто отхвърляне. Това не е позиция, която може да бъде приета от представител на НП. За, защото ще се натъкнем на ожесточена съпротиво страна на съвета. Разбирам постъпката на тези колеги, но аз се питам каква е нашата роля, имайки предвид, е, че е, ние сме в процедура консултации и се питам каква е нашата роля. Смятам, че е по-разумно да направим конкретни предложения, е, за да е, бъде прията нашата позиция по-разумно благосклонно в съвета. Според мен чисто и просто отхвърляне няма да постигнем тази цел. Господин Ланген подкрепя предложението. Второ, полските колеги предлагат данъкът върху CO2 да бъде факултативен за всяка държава членка като знаем, че Европейската комисия вече предлага да се предостави на новите държави членки допълнителен срок за въвеждането на този данък. Трябва ли да отидем по-далеч и целият този, и този режим да стане факултативен, въпреки че разбирам полските колеги, признавам, че съм малко резервирана. Моята позиция не е окончателна, но факултативният характер означава да създадем нови пречки пред вътрешния пазар, който без друго се натъква на множество трудности. Има опасност от възникване на много неравновесие във вътрешния пазар. Ако ние сме убедени в обосноваността на данъка, нека да го въведем навсякъде и да приемем ставка, която да е приемлива за всички. И аз задавам, въп... аз задавам въпроса какво мислите вие. На трето място по съразмерността. С радост установявам, че много колеги внесоха изменения, които са в същия смисъл, в, каквито са и моите. Мнозина са за премахване на механизма, който би имал ефект върху дизела и другите горива и ефекта, който това ще има върху транспорта и по-нататък върху инфлацията. Да не забравяме, че откакто водим дискусия, Европейския съюз преживява е, все по-тежка криза. Е, е, аз смятам, че не трябва да следваме Европейската комисия по този въпрос. Господин Людвиксън, докладчица в сянка от групата на стилистите не споделя това становище. В крайна сметка в групата на социалистите има плурализъм. И така господин Людвигсън не е съгласен. Той предлага датата да да бъде отложено 2028 година, не 2023 година, което означава, че всички наясни, наясно е, с, с обхвата на тази мярка. Аз е, си оставам на първоначалната позиция, но се питам каква е позицията на большинството от колегите ми по този толкова важен въпрос. На четвърто място аз констатирах, че автоматичната индексация на ставката няма подкрепа в тази комисия и мисля, че това е правилно. Автоматичната индексация от комисията е, е теза, която има малко поддръжници. Според други съветът е този, който трябва да вземе решение с консенсус, но както знаете, съветът не може да реши без предложения на комисия. Това е обичайната практика. На пето място възниква въпросът за освобождаването. Тези освобождавания засягат различни области. Първо, много от колегите настояват да се сложи край на освобождаването на въздушния и морския транспорт. Някои искат тези два сектора да бъдат включени в приложното поле, други смятат, че включването им трябва да бъде факултативно. Ето тук се обръщам към Европейската комисия за ясен отговор. Аз смятах, че включването на въздушния и морския транспорт – не е възможно от правна гледна точка поради Международната конвенция. Току-що разбрах, че от правна гледна точка това не е възможно за въздушния транспорт, но е възможно от политическа гледна точка за морския транспорт. Някои от е, колегите твърдят обратното и се позовават на едно проучване на въздействието, което комисията смята да осъществява редовно. Въпросът е все още нерешен и преди да поставим въпросът от политическа гледна точка, е хубаво да получим а, отговор от правна гледна точка и комисията също така трябва да излезе с позиция по този въпрос, за да станат нещата ясни. Други теми и освобождаване за търговската консумация на дизел. Някои в предложението на Европейската комисия е да се премахне факултативността която съществува в някои държави членки, други настояват да се запази. Аз лично съм за премахването, но основният въпрос е съразмерността. Ако няма съразмерност и се запази само минималният прак, Въпросът за изключването на този сектор, т.е. транспортът на стоки придобива друго измерение. Мисля, че това е въпрос, който предстои да се раз, решава. По-нататък възобновяемите енергийни източници – това е много важен подвъпрос в а, тази категория. Въпросът е дали ще третираме всеки енергиен източник по неутрален начин, по един и същи начин, т.е. в зависимост от количеството емисии на со 2 и енергийното съдържание или пък трябва да предвидим различен режим в съответствие с други критерии. За природния газ или втешнения газ аз вече предложих различни режими. Някои колегите искат да, да отидем по-нататък. Аз смятам, че трябва да проведем дискусия, за да доближим различните становище. Мисля, че в предложението на комисията се предвижда един и същи режим. Според мен това е правилно. На четвърто място по отношение на освобождаването е свързано с освобождаването на селското стопанство, растениевътството и така нататък. Комисията предлага различни изменения И в подкрепа на тази идея, докладчикът от групата на социалистите е за поставя за определенето на определени условия. Господин Ламберц е за един и същи режим за всички сектори на економиката. Смятам, че трябва да изчакаме становището на Комисията по селско стопанство. И последният въпрос, свързан с освобождаването е отоплението на домакинствата. Въпросът никак не е лесен. Много колеги са внесли изменения, в които застъпват премахването на това освобождаване, като се предвижда подкрепа за нуждащите се домакинства. Аз не съм против си го, при положение, че не, не се увеличи а, бюрокрацията. Мисля, че трябва да бъдем предпазливи и искам да бъда убедена тук. Ето това е, госпожо председател. Представих ви в резюме измененията. Много от измененията не отразяват мнозинството в съответната политическа група. Аз мисля, че трябва да постигнем баланс между онези, които си искат повече от това, което е предложил комисията и онези, които искат по-малко. Мисля, че моят проект за доклад се опитва да, да заеме едно становище, което да е по е, средата. Аз се надявам, че комисията ще направи избор, който да е разумен. По, отнош... по отношение на ядрената енергетика, зелените настояват да няма освобождение в освобождаване. Моят въпрос е следния. Производството на електроенергия от ядрени източници все още не е обхванато от схемата за търговия с емисии. Ето тук аз искам пояснение. Това е в резюме. Надявам се, че всички от тези, които не са прочели 218-те и изменения, са разбрали за какво става дума. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А сега докладчиците в сянка имат думата. Моля. Так ordet, fru, fru ordförande. Eh, ska försöka gå igenom... Благодаря много, господин председател. Е, аз искам да изложа нашата позиция. Ще се опитам е, и да се спра на някои от нещата, е, на които се спря госпожа Люлинг. Предложението на комисията е добро. То е балансирано и почива на сериозна оценка на въздействията. Предложението на комисията обаче крие някои проблеми, с които трябва да се занимаем. По принцип обаче така нещата биха могли да работят. Изменението на директивата относно преструктурирането на правната рамка е необходимо, за да може нещата да вървят добре. Без такова, такива изменения няма да можем да постигнем целите от стратегията Европа 2020. Без амбициозно изменение на тази правна рамка, няма да можем да се справим и с последиците от кризата. Трябва да бъдем предпазливи, но принципно трябва да а, направим така, че тази правна рамка да работи а, за устойчивото развитие в дългосрочен план. Предложението на комисията не беше прието изцяло от съвета, тъй като полското председателство не успя да убеди, да убеди страната страните членки тъй като на тяхното желание беше и директивата да бъде само леко изменена. В момента, в който Дания поеме председателството на съвета, тя заяви амбиция че ще подходи по-амбициозно към тази тема. Тоест, избирайки един по-разумен начин на действие, мисля, че можем да напреднем по тази тема. Няма никакъв смисъл да задържаме развитието и да чакаме непрекъснато да видим какво ще стане в съвета. За да може да разгърнем нашето становище, трябва да действаме сега. Що се отнася до измененията, мисля, че трябва да положим усилия най-вече в пет области. Първо, очевидно е, има широка подкрепа за това твърдата биомаса също да бъде обложена с данъци, без значение дали е, е, тя устойчива или не. Твърдата биомаса може да бъде облагана с данъци, само ако това ще работи в дългосрочен план но все още няма твърди критерии за устойчивост по отношение на твърдата биомаса. Трябва да се опитаме да изработим именно тези критерии. След това трябва да се погрижим за това те да влязат сила в рамките на директивата. Това, което не бива да правим, е да заложим по отношение на биомасата критерии, каквито са заложени до останалите биогорива, тъй като има различия и няма да е съвсем безпроблемно пренасенето на едни такива критерии. Важен е също така и принципа на неутралност. Според някой текста трябва да бъде заличен, но според мен това не е правилно. Ние трябва да се опитаме баланси, по балансиран начин да запазим този принцип. Бихме могли принципно да кажем, че всички отопителни моторни горива, които се използват за едни и същи цели, трябва да се облагат с едни и същи данъци. Трябва най-вече да се опитаме да създадем справедливи условия за конкуренция. А, проблем бихме имали единствено с автомобилната промишленост, иначе няма никакви сигнали за това, че този принцип ще създаде някакви огромни проблеми. Затова ние искаме да запазим най-основните елементи от предложението на комисията и да помислим за това как а, да а, оформим а, преходните периоди за автомобилната промишленост. А, според нас са ни необходими срокове, които да бъдат стъпловидно заложени. Има само пет държави, които прилагат по-ниска данъчна ставка за този вид продукти, т.е. въздействието ще бъде сравнително малко. Мисля обаче, че трябва да поговорим за това а, какви да бъдат, как да бъдат намалени или удължени преходните срокове за дизелът като промишлено гориво. Са няколко думи за а, индексирането. Индексирането не се приема а, във всички държави. Това няма нищо общо с данъчното облагане на енергийните продукти. В Швеция, например, емисиите на въглероден диоксид се облагат с данъци, Индексирането е, е добро средство за гарантиране на това да не се е, злоупотреби с данъчното е, облагане. Мисля, че комисията трябва да помисли в тази посока. Ние също бихме могли да дискутираме трябва да помислим а, как да намерим добър механизъм а, за това да да обвържем а, данъчното облагане за емисията на въглероден диоксид а, и а, емисиите след което ще направим задължителното изключение за корабното и самолетно гориво. Това би била една разумна стъпка. Страните членки би трябвало да имат възможност да модулират своите данъци и изобщо да оформят своята данъчна система по различен начин. С нетърпение очаквам работата от тук нататък, работата през следващата година. Става дума за това да намерим, да потърсим и да намерим един компромис на широка основа, който да работи за устойчивостта, така че да а, ориентираме работата на съвета в правилната посока. Толкова от мен. Радвам се за, на, на дискусията, която ни предстои. Дискусия, в която ще намерим правилните решения. Тези решения ще бъдат важни, за да може директивата за данъчно облагане на енергийните продукти да бъде добър законодателен документ, за да може тя да бъде модернизирана и да донесе предимства за всички. В заключение искам да благодаря на госпожа Люлинг за чудесното изложение предложение. Много се надявам с всички политически групи, с всички докладчици сянка в парламента да а, изработим добро решение. Благодаря, Филип, от името на Алте. Благодаря. С... Искам да благодаря на докладчицата. за нейния труд. Това е много сложна тема и тя е успяла е, да подслони повечето от измененията. Това е много добре. Аз искам да се спре на следното. Ние като либерали сме за един за интернализация на външните разходи. На второ място, мисля, че е важно е, всички горива да бъдат третирани еднакво, т.е. данъците трябва да са енергийно неутрални. Ето защо изключително важно е, е енергиите от възобновяемите източници да са включени в това предложение. Ето защо подкрепям и под предложението на комисията, поне основните принципи в него. От една страна една двупосочно облагане на CO2 емисиите и един акциз, свързан с енергийната ефективност, т.е. с енергийното съдържание. Има, може би ще има и друга възможност за решение, но в момента имаме нужда от модернизация на економиката. Ето защо ни трябва да се придвижим в посока зелена економика. Надявам се обаче да намерим компромис. На второ място, както каза и докладчицата, важен е принципа на пропорционалността. Тук има обаче много гледища. Тук също ни трябва равно третиране на различните енергийни източници трябва ни равнопоставеност. В противен случай няма да постигнем целта си. Трябва да помислим как точно може да постигнем тази, цел, е, тази пропорционалност. Аз не мога да кажа, не съм готов да кажа, че да, да, да, тази пропорционалност ще доведе до увеличаване на някои тарифи за някои горива. Напротив, мисля, че не трябва преходни периоди, които са свързани с, с циклите на инвестиции в определени сектори. Мисля, че това е наш най-добрият под, подход. Трябва ни преходно, преходен период, за да може промишлеността да се нагоди към новите условия. Пропорционалността е сложен проблем. Трябват ни тук истински решения и истински компромис. На следващо място, в е, унисон с това, което каза госпожа Люлин, а, за автоматичната индексация на данъците. Като либерали ние малко се дръпваме винаги, като чуем автоматична индексация. Не искаме да има лош прецедент т.е. всички данъци и такси да бъдат третирани по един и същи начин. Трябва ни едно решение, което обаче да не, да не, да не включва в формулирането автоматична индексация. Трябва ни креативна формулировка. Важно е да всички области, както всички засегнати страни, да получат правилния сигнал – аз смятам, че в последствие някои социални области ще трябва да бъдат подпомагани, но и това е важно и по смисъла на енергийната ефективност. А на следващо място за енергоемките сектори. Не би трябвало да има препокривания. Тук е, промишлеността трябва да може да се адаптира и не бива да има двойно облагане. Е, предложението трябва да вземе това предвид. По принцип, трябва да вземем предвид и международните рамки, които от различни страни вече са осветени. Темата е сложна, за това ни трябва да вземем предвид и различните горева, дизела, например, и другите горева. Трябва ни тази нова рамка, трябват ни по-строги правила и норми, но всичко това трябва да се адаптира към реалността. И накрая, Искам да кажа, че при определени теми имаме различни становища за индексацията, за пропорционалността, например, за преходните периоди. Тук ни трябват креативни решения. Трябва да се свържем с докладчиците в сянка и с докладчицата и да потърсим компромиси. Ние осъзнаваме, че съвета тук ще бъде много чувствителен Но не бива да сме настроени на, за противопоставяне. Нека парламента поеме една визионерска роля и да каже на съвета, това са нашите становища. По този начин, може би, може да повлияем на становището на съвета. С интерес очаквам следващата дискусия през януари. Важно е наистина ние като е, Европа, да модернизираме нашата европейска економика и да насочим нашите граждани към зелената економика. Благодаря. Е, Филип има думата. So you will have, uh, similar... uh, двамата филиповци в залата ще ще кажат подобни неща. Няма да повторим това, което каза преждеговорившия. Предложението от комисията е добро. Комисията понякога се оказва, че може да мисли и напредничаво. И разбира се, не трябва да пропускаме предоставената възможност. Най-напред е, искам да се занимая с въпроса, това ще бъде лошо за економиката. В економическа криза сме да не правим нищо в областта на данъчното облагане, да се, да се откажем от инициативата, както някои напредничави мислители, като Вернер Ланкер, предлагат. Искам да призова онези, които предлагат това, да прочетат доклада Стърн от преди 5 години, в които беше представено много ясно економическото въздействие на промените в климата. Това въздействие не бива да се подценява. Ако всички вие се отнасяте сериозно към идеята за економическо благоденствие, не пренебрегвайте климатичните промени. Те могат да имат сериозно въздействие не само върху економиката, не само по света, но и в Европа. Трябва да решим този въпрос а, и да не казваме в, в криза сме да почакаме. Климатичните промени не чакат. Така че, ако искаме да направим нещо с доброто на економиката, да се занимаем с климатичните промени. Но и в краткосрочен план за економиката ще бъде полезно да дадем нови възможности за новите сектори, особено в областта на новите енергии, устойчивите източници да не им, нека да им дадем економическия шанс, който заслужават и отрицателните субсидии на изкопаемите горива им пречат. Сегашното състояние е лошо за економиката. Онова, което е полезно за економиката, е да предвидим енергийно данъчно облагане. Този път имаме едно предложение, чиято логика е ясна. За нас не стои въпросът за факултативност. Колкото, по-стигно, колкото по-бързо стигнем там, толкова по-добре. Промяната в данъчното облагане не може да се направи от днес за утре. Комисията обаче не е толкова глупа, че да предложи такива промени. Те предлагат промените да започнат през 2023 година. Не знам дали Европейския съюз и еврозоната ще съществуват тогава. Надявам се, че ще съществуват. Но това звучи малко като след един век. Не, че потребителите или индустрията няма да имат време да се приспособят. Ето защо смятаме, че преходните периоди не съответстват на това, което природата ще ни принуди да направим. Така че нека не пренебрегваме економическото въздействие върху Европа. Онези, които искат още по-дълги срокове, бъркат. Така че отказът от промяна не е вариант. Искам да се, обър, да се обърна към, през, към някои представители на социалистите с въпроса как смятате, че трябва, откъде смятате, че трябва да намерим финансиране? Ако не финансираме енергийните източници, откъде да дойдат? Може би от доходите. Има гласове, и, и тези доходи да не бъдат облагани с данък, е тогава откъде да дойдат? Мисля, че а, с енергийните данъци ние ще, мож, ще можем да намалим данъците а, за работната ръка и така трудът ще стане по-привлекателен и за работещите, и за работодателите по отношение на индексацията. Разбирам, Филип, че не искате индексацията да стане общо правило. Според мен индексацията е обоснована поради климатичните промени. Цената на CO2 трябва да се увеличи, ако искаме емисиите да се съкратят. Ето защо трябва да планираме внимателно своите действия. Ето защо данъчното, енергийните данъци са разумен избор. Ние искаме да създадем отрицателен стимул за емисиите. И затова ни трябва индексация. Що се отнася до освобождаването, всеки път, когато се говори за данъчно облагане, винаги ще има някой, който ще каже, добре, но е, искам аз да бъда освободен. Закономерността е ясна, тенденциите са ясни, но трябва да ги преодолеем. Целта на данъчното облагане е да препятства прекомерната консумация без данъчно облагане няма да има промяна в потреблението. Разбира се, един данък не може да отговори на всички желани цели и за да коригираме социалното въздействие на по-високите енергийни данъци, можем да, изпол... можем да намалим данък общ доход за лицата с по-низки доходи. Мисля, че ние трябва да разполагаме с набор от данъчни инструменти. Това е, което искам да кажа на този етап. Благодаря. Е оратор. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja przede wszystkim chciałam pogratulować Pani Luling bardzo dogłębnej. Благодаря. Е, е, благодаря. Искам да благодаря на госпожа Люлинг за чудесния анализ на предложението на комисията и благодаря за нейното отношение към нашите предложения за изменение за облагането на CO2 емисиите. А сега, по отношение на задължителността на а, това облагане на CO2 емисиите, тук имаме нужда от един задълбочен анализ. Трябва да видим как а, това ще доведе до промяна в потреблението на енергия. Трябва, може би, да въведем незадължителното облагане на емисиите, а пък задължителното облагане трябва да бъде отложено за времето, когато не само държавите, отделни държави членки са анализирани, а когато цялата ситуация е ясна за Европейския съюз. Благодаря, казва председателката. Астрите има думата отново. Все още пише, Астрид, искаш ли да кажеш нещо? Everybody's finished. We have no more speakers. Нямаме повече колеги, които да се изкажат. Do you wish to, is the commission here? Do you wish to hear from... Комисията? Иска ли комисията да вземе отношение или... Okay. Right. I, th- I think Astrid asked you a question. Добре. Комисията има думата, а Астрид ви постави някои въпроси, така и така. Will... Благодаря. Аз също искам да благодаря на госпожа Люлинки и на докладчиците в Сянка за много положителните изказвания и изменения. Ние, естествено, сега сме конфронтирани с много изменения. Ние е, имаме 40, уточнихме 40 групи изменения. Няма да ги споменавам всички, но ще се спра на някои ключови въпроси. Може би да започна с най-важното за госпожа Люлинка, именно за въздухоплавателния транспорт и мореплаването. Е, тези неща естествено трябва да се разделят. Ако погледнем авиационния сектор, ситуацията е такава, че авиацията е включена в е, от 2012 е, година в схемата за търговия с емисии. А пък е, ние смятаме, че такива сектори трябва да са изключени от директивата и за това именно ние смятаме, че ние предлагаме да не, авиационния сектор да не се облага допълнително по смисъла на тази директива. Освен това, Вярно е, че по-голямата част от авиационния сектор подлежи на международно законодателство, Чикагската конвенция, например. Така че това, което се променя тук в този текст, ще има много малко влияние върху международната авиация и международния транспорт евентуално ще засегне само въздухоплаването между отделните държави и членки. В този смисъл е, имаме международни конвенции, те може би в последствие могат да бъдат преразгледани, но така или иначе европейската позиция трябва да бъде единна. Е, това за е, облагането на авиационния транспорт. Сега ситуацията за мореплаването е по-различна. Естествено имаме международни конвенции за вътрешните морета. Например, имаме конвенцията от Манхайм. Там има определени изключения, но а, може би обхватът за промяна на правилата може да е по-голям, отколкото това се отнася до авиацията. И ето защо комисията т.е. транспортната служба на комисията прави анализ на последствията, за да анализира евентуални последствия при промяната на правилата. Е, очакваме резултатите в рамките на следващата година и в зависимост от това ние ще помислим за промени в законодателството, отнасящо се до мореплаването. Е, тук също има международни споразумения, които вървят и в момента от страна на Международната организация по мореплаване, така че тези споразумения също трябва да бъдат взети в последствие предвид. Без да се впускам в подробности на всичките изменения, които наброй са 203, около, над 200, Искам да кажа някои допълнителни неща, например е, целеви разходи за покриване, за е, целеви разходи за инвестиции, атомната енергия. Повечето от тези въпроси не попадат в обхвата на, на съществуващата директива, което би било от правна гледна точка трудно за комисията да предложи промени в тези области. И още нещо по отношение на отлагането на пътния транспорт, е, ние тогава бихме нарушили принципа на субсидиарността, а именно, че държавите членки са отговорни в е, съм, всяка сама за себе си в тази област. По отношение на елемента на въглеродните емисии, мога да се... Това е един от основните елементи на цялата реформа и ако той липсва, би е, е, целият текст би се изпразнил от съдържание. Е, и през 2008 година съвета а, помоли държавите членки да помислят за промяна на законодателството, свързано с енергийното облагане. Той е в унисон с стратегията 2020. По отношение на селското стопанство, не зная точно а, в, до каква степен вие искате да е, господин Драги ще е при нас в 4.30, така че имате време да навлезете в подробности, как, каквито вие желаете. Е, благодаря. А така, че явно имаме време. Ще е, тогава ще се спре на някои е, групи изменения. Имаше дискусия за цветарството, за селското стопанство, за лесовъдния сектор и така нататък. Ситуацията е следната. Няма нужда един сектор от економиката да има специално да третиране, да бъде третиран специално, ако няма риск от изнасяне на производствата, на изтичане, така да се каже, на въглеродни емисии. По отношение на, енергийната, на енергийното облагане, е, държавите членки имат възможност да намалят ставките да, и, да, и да предприемат освобождаване от данъчни облагания определени сектори, предприятия, стига нещата да стават съгласувано. И може да има преференции за селското стопанство, т.е. сектори, които използват изолово гориво. Тези преференции ще останат. Е, някои изменения предлагат някои парникови газове и други негативни за е, околната среда ефекти трябва да бъдат също взети предвид. Е, анализ в е, тези области ще, бъде, ще бъде проведен. Е, става дума за въглеродни. Въглеродните емисии са всъщност трансгранични емисии. Те са свързани с използване на технологии, което за, според нас предполага, че други видове горива не биват да взимат предвид. Председателката, аз мятам, че трябва да дадем и няколко минути на докладчицата. Астрите имате думата. Uh, Благодаря. За съжаление. Аз не получих а, онази информация, от която имах нужда. Например, по отношение на съразмерността. Е, там има различни становища между много от вносителите на изменения. На мен ми се струва, че докладчиците в сянка са по-скоро за. Увелич... за допълнителни срокове. Важното е това, че което ни каза представителя на комисията – Надявам се, че авторите на изменения са разбрали, че не трябва да говорят за въздухоплаването, тъй като има конвенция. По отношение на конвенцията за мореплаването, трябва да изчакаме оценката на въздействието за двата сектора. Също така разбирам, че не трябва в измененията да се говори за данъци, които нямат нищо общо с енергийните данъци, като а, автомобилните данъци. Това е важно. Също толкова важно е и селското стопанство да бъде предмет на различен режим. Що се отнася до индексацията, съразмерността, Не говорихме и за ядрената, за ядрения сектор. Очевидно има различия в позицията за съжаление, нито един колега не отхвърля предложението. Не са против тези предложения, които излизат извън границите от, от колегите. Аз ви предлагам През януари да проведа разговор с докладците в Сянка. и с колегите, които представиха изменения, които се различават от общата нагласа и се надявам, че ще успея да ви представя изменения, които под... могат да получат подкрепата на мнозинството. Аз ще се опитам да привлека мнозинство за компромисни изменения. Ще размишлявам по тези въпроси по време на коледната вакансия председателката. Благодаря. Ще се опитаме да гласуваме на 28 февруари и гласуване в пленарна зала април. Както каза Астрит, тя има нужда за дискусия с колеги. Това е графикът за сега. Преминаваме към пета точка от дневния ред. Е, Деклад по парични въпроси, проведен с Марио Драги. Ще ви помоля за малко търпение, докато аз отида и го посрещна. Okay, picture time over and we can... Uh... И така, нека продължим с диалога по парични въпроси. За тези колеги, които не бяха, когато правех съобщенията на председателя, да кажа, че Имаме посещение, имахме посещение в годишно посещение в Европейската централна банка и говорихме с новия председател. Е, приветствам Марио, председател на Европейската централна банка, на първия диалог с нас. Той ще идва и по-нататък на диалог с нас в това си качество. За момента ние обаче а, разделяме, все още разделяме тези редици, тези две поредици от два вида диалози. А, имахме е, чудесен обмен на мнения. Вие някои от тях и знаете, имаше и публикации в пресата, но искам да направя едно кратко обобщение за това, докъде сме стигнали, след което ще продължим с въпроси и отговори. Марио, имаш думата. Thank you, Sharon. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожи и господа депутати. За мен е удоволствие да участвам като първи път в качеството си на председател на Европейска централна банка на вашето заседание. Тези заседания са кръгален камък на конструктивното взаимоотношение между нашите институции. Prise à la fois par les conseils des gouverneurs de la BCE и par les chefs d'État et des... Това заседание се провежда само няколко седмици след взетите важни решения от съвета на управителите на ЕЦБ и държавните и ръководители. В този контекст нашата дискусия се очертава много богата. В началото ще се спъра на економическото развитие в еврозоната напоследък. След това ще ще се спра на онези теми, е, които пожелахте да чуете е, вие, а именно на инструментите за справяне с е, кризата, както и на агенцията за на рейтинг. Since the last... <laughs> let me come to something I master a little better. But since... След последната среща през октомври с председателя Трише, ЕЦБ предприе няколко стъпки, за да продължи да гарантира ценова стабилност в средносрочен план в една нелека среда. Тези стъпки са свързани както с промените в лихвените проценти и нестандартни мерки. Както знаете, по отношение на лихвените проценти, управителният съвет в началото на декември реши да понижи основните ликвени проценти на ЕЦБ с 25 базисни пункта, след 20, 25 базисно пунктовото намаление от 3 ноември. Що се отнася до краткосрочните изгледи за растеж за еврозоната, засиленото финансово напрежение продължава да вредят на економическата дейност в европейската сигурност и изгледите остават несигурни. Економическата дейност в, Европей, в еврозоната би трябвало да, да отбележи растеж, макар и скромен, през 2012 година, както предвиждат и в евросистемата. Запазват се обаче някои значителни риски. Що се отнася до е, цените. През ноември инфлацията беше 3%. Очаква се тя да се запази до над 2% е, през следващите няколко месеца, е, преди да започне да пада до по 2%, което също се потвърждава от прогнозите в евросистемата. Имайки предвид средата на слаб растеж, разходите, натискът на заплатите и цените, рисковете за средносрочното развитие на цените се очертават балансирани. Последните парични данни отразяват засилената несигурност на финансовите пазари. Отвъд краткосрочната колебливост, паричният анализ говори за това, че темповете на парична експанзия се запазват скромни. Управителният съвет на ЕЦБ е твърдо решен и инфлация, очакванията за инфлация да съответстват на нашите цели, инфлацията да се запази под 2% в средносрочен план. Сега няколко думи за последните нестандартни мерки. Тези мерки би трябвало да предотвратят вредният ефект върху паричната политика, проистичащи от напрежението в части в някои части на финансовите пазари на еврозоната. Те би трябвало да смекчат ефекта на напрежението в финансовите пазари върху наличието на кредит. Приети са няколко мерки, за да разполагат банките с достъп до финансовите пазари. Ние взехме решение за три годишни операции за рефинансиране в подкрепа на предлагането на кредит за економиката на еврозоната. Тези мерки са на... имат за цел да преодолеят риска за труден достъп до рефинансиране за банките. В началото на октомври управителният съвет взе решение за две допълнителни операции за финансиране с падеж от около година. Също така беше обявено, че във всички операции за рефинансиране до поне първата половина 2012 година всички искания за ликвидност от банките да бъдат удовлетворени при фиксиран процент. Финансирането чрез пазара на покритите облигации беше улеснен от решението на ЕЦБ през октомври за въвеждане на програма за закупуване на покрити облигации от 40 милиарда. Финансиране в щатски долар се улеснява от намаляване на цените на временните решения за ликвиден своп. Тези, тези мерки би трябвало да гарантират достъп на банките до стабилно финансиране и при удължен падеж. Това би осигурило възможност те да продължат да отпускат кредити на фирмите и домакинствата. Второ, Достъпът до операциите за рефинансиране могат да бъдат ограничени от някои банки поради липса на гаранции. За да се реши този въпрос, беше взето решение за временно разширяване на списъка с гаранциите и обезпечението. Освен това, ЕЦБ смята да засили използването на банковите кредити като обезпечение в е, операциите Евросистем. Тези мерки би трябвало да подпомогнат е, банковото кредитиране, като увеличат е, активите в балансовите отчети на банките на еврозоната. Трето, управителният съвет взе решение за мерки насочени към стимулиране на дейността на паричните пазари. Резервният коефициент ще бъде намален временно от 2 на 1%, така ще се създадат повече стимули участието на пазара да участват в транзакции на паричните пазари. Като цяло всички очертани мерки имат за цел да осигурят по-добър достъп на банковия сектор до ликвидността и да улеснят функционирането на паричния пазар в еврозоната и по този начин да не допуснат економиката да пострада от липса на възможности за финансиране. По този начин се гарантира основните лихвени проценти, определени от ЕЦБ, да дадат своя ефект върху економиката и по този начин да се запази ценовата стабилност в средносрочен план. Сега няколко думи с резултати от последния Европейски съвет. Той постигна пробив по отношение на, ангажи... на, на, реш... на решението за ясни, прозрачни фискални правила. Основите за фискалния договор вече бяха положени пред пленарната сесия на Европейския парламент беше представено предложението. Постигнато е съгласие годишният структурен дефицит е, да не превишава 0,5% от номиналния БВП. Държавите членки на еврозоната ще въведат това правило в националната нормативна база на ниво Конституция. Целта е да се избегнат прекомерните дефицити преди да възникнат, вместо да се преодоляват след като веднъж са се появили. Предвиден е и автоматичен корекционен механизъм при отклонение. Освен това, ръководителите постигнаха съгласие за цифров критерий за намаляване на, на, на дълга. Санкци... Ще се прилагат автоматични санкции за държави членки на еврозоната, ако превишат 3 прак за дефицита от Европейския съд може да се поиска да потвърди дали тези правила се прилагат на национално ниво. Новият фискален договор показва ясно посоката, в която ще се движи еврозоната. Той всъщност отчита очакванията и на гражданите, и на финансовите пазари. Европейската Централна банка приветства постигнатият резултат. Що се отнася до инструментите за управление на кризата в еврозоната, ние приветстваме решението на държавните и правителствени ръководители да подкрепят Европейския фонд за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност. Предвидена е повече гъвкавост в тези механизми и това е благодарение на решението за ускоряване на влизането в сила на Европейския механизъм за стабилност той ще влезе в сила през юли 2012 година. А Европейския фонд за финансова стабилност ще продължи да се използва за финансиране програми, които са започнали до средата на 2013 година. Що се отнася до участието на, на частния сектор, Европейск, евро, еврозоната ще се придържа към установената практика на Международния валутен фонд. Трето, взето е решение за извънредна процедура, която да стане част от правилата за гласуване. Тя е много важна с оглед на повишаване на ефективността на процедурата за взимане на решение, особено в кризни ситуации. Управителният съвет на ЕЦБ взе решение банката да бъде представител, посредник на Европейския фонд за финансова стабилност при пазарните операции. Европейска централна банка ще предостави своята техническа инфраструктура и ноу-хау на Европейския фонд за финансова стабилност. Започнаха техническите и финансови подготвителни мерки и се надяваме а, те да приключат през януари. И накрая ще премина към последната тема на встъплението, им именно агенциите за кредитен рейтинг дейността на тези агенции по отношение на държавните дългове, както и Европейския фонд за финансова стабилност, привличат все повече внимание и са предмет на засилени дебати в Европа. Отправят се призиви за по, за засилено регулиране на този фонд. Неодавнашните законодателни предложения на Комисията за агенциите за кредитен рейтинг, които ЕЦБ подкрепя, са, бяха обсъдени от вашата комисия. Аген... Тези агенции имат пряк ефект върху функционирането на пазарите и економиката. Ето защо има нужда от ясна нормативна база. Тази нормативна база трябва да преследва следните цели да намали колебливостта на пазарите, да се повиши качеството на процеса на оценка и да се възстанови доверието на пазара. Двата най-важни въпроса са първо гаранции, че се прилагат подходящи методологии и че оценката е прозрачна. И второ, да се да се направи така, че оценките да не упростяват в, до недостатъчна степен економическото и финансово състояние на страните. Накрая няколко думи за това как ЕЦБ използва рейтингите. На практика за повечето търгуеми ценни книжа, като например държавните ценни книжа, рамката за кредитна оценка на евросистемата използва рейтингите, направени от одобрени агенции за кредитен рейтинг. Заедно с това евросистемата не разчита механично на тези оценки, тъй като е наясно с това, че методологиите си имат своите недостатъци и си запазва правото да отхвърля или ограничава използването на даден актив възоснова на всяка информация за е, неговата е, стойност, която смята, че е уместна. Евросистемата прилага и този подход е, към прилагането на минималното изискване за рейтинг за дългови инструменти, издадени или гарантирани от някои правителства председателката. Въпросите са повече, е, отколкото е времето ни, така че бъдете кратки. След 5 минути ще изключвам микрофона. Имаме още 120 минути, нека ги използваме ефективно. Жан Пол е първият оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, добре е дошъл на този първи диалог по парични въпроси. Констатираме, че вестниците са информирани по-добре от нас за това какво ще кажете. И така, бихте ли дали оценка на заглавията в вестниците. Всъщност не журналистите, а главните редактори взимат решение за заглавията, за да привличат повече читатели. Ето това е, първото, ето това е първа страница в Financial Times. Там се казва, че вашият предшественик казва, че сценарията е абсурден, а вие смятате, че той трябва да бъде обсъден. И аз бих е, искал да чуя няколко думи от вас и да ни обясните е, какво е вашето становище. Благодаря. Трябва да кажа, аз очаквах този въпрос. Мисля, че вие сте абсолютно прав, като казвате, че е, този, е, това заглавие е много интересно и важно. Е, Както каза и госпожа председателката, има публикации в пресата, но нека кажа, няма съмнение, че еврото е силно, че еврото ще продължи да съществува и то е неотменимо. Нека не забравяме, че това са ключовите позиции на Мастрихския договор. Нашата обща валута не може да се отмени. На второ място има много хора, особено извън еврозоната, които наистина прекарват много време в е, странни спекулации, черни спекулации. Какво, какво се случва? Е, има понякога катастрофични сценарии. Вместо да се каже никога няма еврото да се срути, това ние го повтаряме непрекъснато, но много от тези хора въпреки това е, мислят в тази насока. Мисля, че прозрачни анализи са много важни и биха победили такива едни спекулации. Благодаря. Thank you very much. Next. Председателката, благодаря. Удо за следващият въпрос. Добре дошъл и от името на политическата група на социалистите и демократите. Ще ви попитам още веднъж за агенцията за кредитен рейтинг. Агенцията за кредитни рейтинги бяха доста критични към повечето европейски държави и след срещата на върха. Колегата Доменичи и други мои колеги много бих искали да се създаде едно по-силно законодателство за агенцията за кредитен рейтинг, но Агенцията за кредитен рейтинг не са ли доста недоверчиви към Европа и към нейните способности да а, излезе Европа като обединение на много държави от от а, кризата. Какво бихме могли да им отговори? Какво бихте казали на а, многото малки и средни предприемачи, които усърдно работят и биха искали през следващата година банките да им предоставят изгодни кредити, за да могат те да се разрастват? Какво бихте отговорили на тези хора, които имат нужда от парите, за да може Европа да постигне някакъв растеж? Зададохте два въпроса. Един е за кредитните агенции. Това е навременен въпрос. Въпросът е за качеството на тези рейтинги. Има становища, които са противоречиви. Нашият опит не е много положителен с този рейтинг, особено по време и преди кризата. Но трябва да се запитаме и най важният въпрос. Как какво бихме правили без рейтинги? Какво бихме направили, за да заменим рейтингите на тези агенции? Защото ние искаме да имаме някакъв някаква оценка на кредитите. Може би даже по-сложен, по-комплексен метод за оценка в сравнение с днешния. И така въпросът е, е конкретни стъпки, които може да предприемем за намаляване на зависимостта и от е, оценките на рейтинговите агенции. И една такава стъпка могат да направят регу... регулаторите, законодателите може да се намали зависимостта от тези оценки на рейтинговите агентури. Как може да се намали тази зависимост? В момента може да се каже, че някои от правилата са много твърди, те са прекалено инкорпорирани в дейността на агенциите. Ако се променят а, рейтингите, регула... регулациите също ще се променят. И може би, но във всички а, случаи за, а, зависимостта трябва да бъде намалена. рейтингите трябва да се използват като един от инпутите, като един от елементите, върху които ние базираме нашите решения. И това е важно и за инвеститорите. Ние може да предприемем е, действия, що се отнася до регулаторите в няколко проекта, за да, да, за да постигнем тази цел. Е, имаше проект, който започна преди няколко години. Е, ставаше дума за това как да се преодолеят рейтингите на кредитните агенции. За инвеститорите въпросът е също така не това да се освободят от тези оценки от рейтингите, но Става дума за това те, инвеститорите да могат да правят свои собствени оценки. Ние се опитваме да разширим обхвата на вътрешните рейтинги. Вторият въпрос беше за ръста. Ръста в тези страни, които са пострадали от кризата. Мисля, че мерките които предложихме миналата седмица през декември на, на последния съвет, Европейски съвет, целят именно подобряване на ситуацията в тези страни. Ние знаем, че банките в момента и в бъдеще ще има трудности с отдаване на средства, особено в първото три месече на 2012 година, но не само тогава. Цялата година ще бъде една трудна година за банките. И това, което ние искаме да избегнем е една едно затягане на отдаването на кредитите, което допълнително ще намали ръста и може да доведе до рецесия. Не искаме да избегнем това. Има някой, е, няколко причини за това, но ние може да намалим натиска върху даването на кредитите и има доста добри резултати в тази посока. Председателката Силви Годард, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Добре е дошъл на, тази, на този диалог. В пленарната зала вие говорихте за фискалния договор. Знаете, че тук има докладчици в залата, които водиха битка. Съдържанието е много важно. Ето защо аз имам един въпрос. Как ще използвате вашите правомощия, за да спазите две изисквания? Първо, тези мерки да са разумни от економическа гледна точка. Правителствата не искат да отчетат напредъка, постигнат по, контр... по надзора върху макроекономическия баланс. Ние се връщаме на най- Тясното представа за бюджетната дисциплина, което е недостатъчно. Ние имаме ясно неравновесие между много стриктните критерии и от друга страна общите приказки. Второ, господин председател, Искам да ви попитам за това как гледате на демокрацията. В Европа не може да се постигне нищо, ако гражданите не са убедени, че най-важните въпроси се обсъждат публично. Аз мисля, че тук има дефицит. Аз не мога да водя кампания за ратификацията на текста, одобрен в петък. Мисля, че е невъзможно този текст да бъде квалифициран като друго, като маскарад. Освен това, може ли американец или Китай да разбере каквото и да било от този текст? Благодаря. Мисля, че госпожа Голар, това беше много интересен въпрос. Нека най-напред се спра върху економически аспект на въпроса, а след това ще се спра на политическо-институционалната част на въпроса ви. Няма трейд-оф между, няма взаимозаменяемост между економи, економите и ръста. Е, не може да има съмнение, трябва ни дългосрочна перспектива, когато правим економически мерки, но може ли да, да не ги предприемаме тези мерки? Каква беше ситуацията преди? Тя беше ли устойчива? Нямаме, нямаме по принцип а, избор. Какво може да направим, за да облегчим и в крайна сметка да, да преодолеем свиването на економиката? Има няколко отговора. Най-напред, ако бюджетната ситуация на една страна е неустойчива, то виждаме, че свиването на економиката идва от задлъжнялостта на, на държавата. Така че първата реакция трябва да дойде от правителството на тази държава. И това правят правителствата. Ние приветстваме последните развития, развития, които се случиха при някои от държавите. И сега виждаме началото на възвръщане на доверието. Е, представителите на пазара и някои страни въз... възстановяват доверието си в економиката, но това не е достатъчно. В на второ място, и мерките за економии в само една страна няма да доведе до желаните цели. Трябва ни напредък в економическото управление на финансовия съюз. Трябва ни напредък в това, което ние наричаме економическо управление на съюза. Има основен факт тук. Ако искате да се възстанови доверието в пазарите, трябва ни доверие в еврозоната между отделните държави членки, между гражданите и между правителствата на всички тези равнища. И така, за да постигнем това, ни трябва ни е, трябват мерки, които са заложени в, е, в пакета за шесте економически мерки. И тези мерки биха могли да се влеят в, в законодателство на по-високо равнеще, но имаме и макроекономическата част. Съгласен съм с вас. Трябва да намерим начин, за да е, го преведем, да го транспонираме в първичното законодателство. И това ще е по-трудно, отколкото мерките за бюджетната дисциплина. Същите Същия мониторинг на структурните реформи ще са ни необходими и в бюджетната сфера. Аз от години говоря за това, така че аз съм абсолютно съгласен с вас. И след като имаме тези неща, след като сме ги установили като структури, трябва да предприемем структурните реформи, които да доведат до повече работни места в средносрочна перспектива това, което описахте преди малко, естествено, това би подпомогнало на институционално слабите страни да предприемат тези реформи, които реформи от политическа гледна точка са изключително трудни. Благодаря ви. Um, Председателката. Искате ли за да отговорите за институциите. Въпрос от Алте. Да, за нуждата от демокрация. Естествено, това не подлежи на съмнение. Съгласен съм с вас. No, no, forget it. Go. Да, да, така е. ECR is Dirk, are you first? Yes, okay. От ЕКР. Е, The socialist can... Миналата седмица Франсуа Оланд каза, че той има мандат да настоява ЕЦБ да купува повече държавни ценни книжа. Както може би знаете, господин Оланд написал книга, наречена Френската мечта. Френската мечта може да бъде описана в, в рамките на книга. Господин Оланта иска вие да дадете парите за реализация на мечтите му. Вие не приличате, господин Драги, на дядо Коледа, но много хора като господин Оланта, искат това. Как гледате на това искане? Искам да напомня на всички ви, че договорът каз... очертава ясно нашия мандат, а именно ценова стабилност в средносрочен план. Договорът забранява парично финансиране, както виждате, ние държим да спазваме договора. Всички останали действия, които са в нарушение на договора, биха навредили и на доверието в нашата институция. Това не бива да забравяме. Загубата на доверието, особено загубата на доверие на Централната банка, няма да помогне за повишаване на доверието на пазарите. Свен има думата. Ja, herzlich willkommen auch äh, von uns Grünen, Herr Draghi. Добре дошли от нас зелените, господин Драги. Едно нещо ме радва днес. Именно, че за а, пореден път а, е, установихме, че в тази комисия се говори поне от време на време немски. Е, това много ме радва. Е, това, което искам да кажа е следното. Искам да ви попитам как оценявате факта, че едновременно в някои важни страни от еврозоната трябва да се правят економии, докато в същото време е, макроекономическите условия се влушават. Е, какво мислите вие от макроекономическа гледна точка? Няма ли да продължи да се е, влушава макроекономическата обстановка и каква ще бъде реакцията на Европейската Централна банка? Още един въпрос имам. След последния съвет господин Саркози каза, че било известно, че Европейската Централна банка за 3 години ще даде заем в размер на 1% на банките, а държавите ще трябва да вземат кредити в размер на 6-7%, например, Италия. Какво мислите вие за един инструмент като Европейската система за финансов надзор? И ще се затвори ли по този начин голямата несправедлива пропуст в Европа? Много така очаквам с нетърпението, че е вашия отговор. <clears throat> Аз мисля, че вече казах, че няма съмнение, че режимът на строги економии води до сиване, макар и краткосрочно. Ние искаме това сиване да бъде краткосрочно и Смятаме, че трябва да се задействат всички възможности за оживление на економиката, намаляване на цената на кредитите и в крайна сметка да се създават работни места. За тази цел е необходимо да има режим на економии, трябва да има контрол върху бюджетите, но това не стига. Необходима Необходимо е да се помисли и върху това как да се приеме договор, който да успокои гражданите и пазарите. Необходими са структурни реформи. През последните 10 години имаше страни, в които лихвените проценти бяха много ниски, почти нула и нямаха растеж. И при повишаване, и при намаляване на лихвените проценти, растежът им си оставаше около нулата. И в тези страни въпросът не е в лихвения процент. Лихвения процент може да се окаже важен след време, но там има проблеми, свързани с защитата на привилегиите, на определени интереси, липсата на конкуренция, нефункциониращи пазари на труда, пазари на труда, които са вредни най-вече за младите. И в тези страни виждате, че за 10 години БВП на глава от населението е спаднал младите печелят по-малко, отколкото преди 10, дори 15 години. И за тези страни отговорът е структурни реформи. Що се отнася до това дали паричната политика може всичко? Не, не може. Ние обаче се опитахме да направим всичко възможно да избегнем кредитна криза, която да е следствие от липса на финансиране. Трябва да бъдем обаче изключително предпазливи, защото има и други причини, които могат да предизвикат кредитна криза. Ние тук говорим за финансовата страна, която е най-спешна. Надявам се, че мерките, които ме предвидили, ще помогнат. Е, накрая, третия стълб на тази структура. И от една страна има национална политика, европейски нормативи и в крайна сметка защитна стена. Тази защитна стена трябва да състои от адекватни мерки, така че да се преодолее временната нестабилност на пазарите на държавни ценни книжа последнията среща на върха постигна няколко неща. Първо, потвърди, че Европейския механизъм за стабилност ще влезе в сила преждевременно. Беше потвърден размера на Европейския фонд за финансова стабилност, но също така той ще бъде преоценен след 3 месеца. Също така обяви, че ще участва с определена сума в МВФ. И като цяло пакетът и резултатът от сеща на върха не е отрицателен. Въпросът беше как... Мога само... I don't think... Мога да кажа, че трябва да спазваме договора. За обикалянето на договор няма да помогне по никакъв начин. Както вече казах, Европейска централна банка държи на финансовата стабилност. Много държи на нея. Но това не бива да подкопава доверието в институциите. Благодаря. господин Дараги. На 20 октомври беше взето решение гръцкия дълг да бъде намален с 50%. Що се отнася до това намаляване, вие вече говорихте за това до януари 2012 година трябва да бъде включена и частната економика за да се подкрепят мерките на правителството. Правителството в Гърция обаче казва, че държавните е, облигации ще бъдат поети от Европейската система за финансов надзор, която също е в криза. Има, държава, има държави, които участват в е, тази система, но очевидно няма достатъчно средства. И в тази връзка е моя въпрос кой ще приеме подобни ограничения след като това, което се предлага на среща, е ненадежно. Мисля, че за ограниченията, които се налага, трябва да се преговаря. Uh, Всъщност аз не мога много да направя много коментари за това, тъй като преговорите по намаляването и опрощаването на дълговете на Гърция вървят в момента. Е, тези преговори се случват между градското правителство и банките. Но що се отнася до Европейския фонд за финансова стабилност, той е готов да за действие. И Европейската централна банка предлага на фонда своята инфраструктура в такъв смисъл, че когато дойде правилният момент за действие е, фонда да има на разположение нужните ресурси. Thank you very much. Благодаря, казва председателката. Yes, Марта Андреасен. Марта има думата. Thank you, Chair. Thank... Благодаря. Благодаря, господин Драги, за, обяс... за обяснение на ситуацията в Берлин. Миналата седмица казахте, че е, страните не могат да очакват е, външен спасител, спасител отвън. И всъщност това мисли моята партия, партията на независимостта в Обединеното кралство. Мисля, че ние сами трябва да се спасим. Но въпреки това, тъй като Обединеното кралство контролира своята собствена валута и има своята централна банка, има възможността да е, определя своята монетна парична политика. Но тази свобода не въжи за другите страни от еврозоната. Вие говорите, искате за страни с висока безработица да се спасят, без да губят парични потоци, парични резерви. Казвате ли на тези страни, че економиите са пътя извън кризата? Няма ли альтернативи, например, да напуснат затвора на, Европа, на еврозоната и да станат по-конкурентоспособни по и да увеличат заетостта на своите граждани. Благодаря. Well, think, uh, my... Мисля, е, че това е отново препратка към интервюто, което дадох за пресата. Както казах, няма взаимозаменяемост и противоречие между економиите и растежа. Е, имаме кратковременно свиване на економиката и една средносрочна рецесия, когато прилагаме мерки за економиката. Но имаме нужда от реформи, от структурни реформи. И това, което се случва на национално равнище, е, е поддържано от, европейско, от мерките на европейско равнище. Не е вярно, че нашата парична политика е станала прекалено ограничителна. Напротив, напротив по-скоро ние даваме възможност за, за действие управителният съвет имаше заседание на 8 декември и на него бе решено, че може да започнем да действаме още утре с, нашите, с прилагането на, нашето, на нашите мерки, а именно намаляване на лихвените проценти и, и е, увеличаване на банковите гаранции. Ние имаме го, готовност за това. От друга страна, не забравяйте, че трябва да действаме в рамките на договора. В тези рамки имаме възможност за предприемане на мерки по отношение на влияние на паричната политика. Имаме на, на лице такива инструменти, които могат да се прилагат в цялата еврозона и особено в страните, където, е, чието състояние вие преди малко описахте. Председателката, благодаря. Следващият оратор. Благодаря. В филма Казабланка е, е, един от героите казва на Други, все пак не остава Париж. Най-важното е, е дълговете да не ни погълнат а, е, изцяло, защото тогава вече няма да има изход с или без помощта на Европейската Централна банка. Освен това, никой не знае какъв е, точно ще бъде спасителният чадър, дали той ще работи е, и във връзка с този постоянен фонд също не знаем как ще работят нещата. Европейската централна банка изкупува дълговете, добре, въпрос е обаче доколко може да продължава това. Но както каза госпожа Ебинг, въпроса не е дали, а до кога. I didn't say, have not said until now. Нека да кажа нещо, което до сега не съм казал. Защо обръщаме толкова голямо внимание на решенията, които не са взети. Банките, на банките се пада 80% от кредита в еврозоната. За разлика от САЩ и Обединеното кралство, където достъпа до кредите чрез капиталовите пазари, това е много важно за банката е много важна в кредитния процес. Също така, малките и средни банки са и банките, които дават, отпускат кредити на малките и средни предприятия и домакинствата. Така че за да се... Много е важно да помогнем на банките, за да помогнем и на малките и средни банки, и оттам на малките и средни предприятия. Ето, това е целта на мерките, които сме предприели. Следващият въпрос е да речем, че успеем, какво ще направят банките с тези пари? Както многократно съм казвал, първата цел е да се възстанови кредитирането за домакинствата и малките и средни предприятия. Ето, в тази област трябва да положим усилия, за да избегнем допълнително ограничаване на растежа. Какво могат те да направят? Могат да откупят обратно облигациите, които самите те са емитирали. Могат да купят и покрити облигации. Не знаем. Важното е банките да взимат напълно независими решения за това, по какъв начин да комбинират своите инвестиции, имайки предвид своя бизнес модел, рентабилност, стратегия и така нататък. Така че отговорът е не знаем. Централната банка не, от, не купува облигации. Сигурно не съм ви разбрал. Вие питате за вторичните за вторичното купуване на пазара. Това е временна мярка. Не е, е. Това е мярка, която не е свързана с определени лимити. Фактът, че казваме, че няма лимит, е, не означава, че е, той действително неограничено. Както, както казах, нито е а, вечно, нито е безкрайно. Извинявайте, че не разбрах добре въпроса ви. Антолин. Благодаря и аз ще използвам а, възможността да поздравя е, председателя на Европейската Централна банка на този първи разговор. Желая му всичко най-добро за коледа. Желая му много успешна 2012 година. Европейската Централна банка на практика се представя в лоша светлина, както че ли е някаква лоша банка. Но мисля, че рисковете при Европейската Централна банка са доста по-низки, отколкото при Федералния резерв е, или Банката на Обединеното кралство или Централната банка на Япония. Защото в противен случай, ако банката не действаше така, както действа, пазарите ще да се сринат. Агенцията за кредитен рейтинг са поставили съответните оценки на европейските държави, защото в противен случай няма да има никаква стабилност. времената са добри за централно разположените държави, но не всички държави са централно разположени и трябва при тях да се коригират някои неща, например лихвените проценти, може би трябва да се завишат или да се понижат, е, за да се изглади съществуващото напрежение. Thank you very much. Благодаря за пожеланията за коледа. И аз искам да ви пожелая всичко най-хубаво за коледа. Сега в отговор на вашия въпрос. Всъщност, след, всъщност нашите решения от миналата седмица имаха за цел да намалят натискът върху банките от цяла Европа. Всички банките са изложени на опасност от затягане на кредита. 220 милиарда облигации са, са, в, са в падеж следващата, през следващ няколко седмици, през следващ няколко месеца. Горе-долу същата сума е, и стига до падеж Става дума и за държавни ценни книжа. Също така настъпва падеж и на корпоративни облигации. Така че натискът на пазарите на облигации е много силен. Нашата цел тук е да сега да, да не забравяме, че банките изпитват и други проблеми, свързани с липса на капитал. Също така с капиталовите изисквания за банките наложени от ЕЦБ. И изкушение за банките сега е вместо да се опитват да набират капитал на пазарите, да продават активи. По принцип това е допустимо но опасността е тези активи да се продадат на много ниска цена, което да доведе до, до, до допълнително намаляване на цените. Третата най-лоша альтернатива е банките да ограничат кредитирането. Освен този натиск има и друг натиск, свързан с финансирането. Мерките, които взехме през декември, са насочени именно към това. Поне да, да бъдат решени е, финансовите проблеми на банките. Има и друг проблем. И, има друга страна. Част от разсмущенията в кредитирането, на които сме свидетели днес, са свързани и с засиленото на желание за поемане на риск. Хората си нямат доверие и като си няма доверие, не си дават кредити. Това въжи за банките, фирмите. Част от засиленото на желание за риск – е свързан с факта, че банките, определена банка смята, че другата банка не разполага с финансови средства. И т.е. притесненията за ликвидност се превръщат в притеснения за платежоспособност. Мисля, че това е основната причина. Надяваме се, че по този начин ще се избегне кредитната криза. Имаше и други въпроси, не нямаш. Благодаря. Струва ми се обаче, че имаше и... че вашия въпрос имаше и друга страна. Също така, дали пазарите правилно оценяват нивото на риск в Европейския съюз? Трудно е да кажем. Не мога да кажа нито да, нито не. от много години пазарните лихвени проценти не отразяваха различието, различията между страните. Когато беше създадено еврото, имаш, в него влизаха страни с много различни начални условия. Страни с е, огромни дългови, страни с малки дългове, страни с висок е, растеж и страни с нисък растеж. Освен това и политиките бяха различни в някои страни. Политиките се състояха в ограничаване на бюджетния дефицит, засилване на конкурентоспособността и производителността. В други страни бюджетите излязаха извън контрол. И въпреки това ликвените проценти не отразяваха риска, нивото на риска. След това настъпи кризата от 2008 година и фалита на Lehman Brothers и тя промени изцяло представата за риска на пазарите. И в един момент ние осъзнахме, че а, рис, рискът, с който са свързани определени страни, започна да привлича повече внимание и сега ми се струва, че той е прекомерен. Сегашната цена на облигациите отразяват а, са извънредни, те отразяват а, стресът. Ние обаче не можем да се върнем към пред, предишните условия. Ние трябва да свикнем с различията в лихвените проценти, различия, които отразяват различната рисковост. Пазарната функция на тези спредове е полезна в смисъл, че казва на политиците, както национално, така и европейско ниво, че трябва да ускорят напредъка си. Рамон е следващият. Моля, не задавайте повече от един въпрос, за да не се окаже, че някои колеги не могат да се изкажат. Благодаря, госпожо председател. От май 2007 година е, знаем какво се случи и както казах и в а, пленарна зала, аз приветствам спасяването на еврото. Но тези марки в някои от страните водят до това да се отложат структурните реформи. Аз, аз съм от Барселона, където предстои да се Приложа тези мерки. Те включват е, намаляване на до 10% на разходите, а следващата година още 5% намаляване на разходите в публичния сектор. Испанското правителство преустановява всички в целия транспорт до Каталония. Е, за постигането на тази цел въпросът ми е – дали вие вземате предвид сигурността на пазарите и дали носите отговорност за мерките, които се предлагат? Бихте ли купили каталонски облигации? Thank you. I, uh, I think that, uh, uh all in all... Благодаря. Мисля, че uh, откакто S&P функционира, ситуацията е следната. Във всички държави членки могат да кажат, че имат различни, различна скорост при постигането на някакъв успех. Всички държави членки, всички пазари трябва да се задействат, трябва да постигнат определени резултати. Е, това беше първата част на вашия въпрос. Ако погледнем, тук се опитвам да съм оптимистичен, може би това е прекалено, но ако погледнем каква е сегашната ситуация на ангажимента на някои държави членки за възстановяване на бюджетната стабилност, а то тя е много по-голяма, ангажимент е много по-голям, отколкото преди година е, бяха направени огромни стъпки. Значителни стъпки. Това трябва да се признае. На втората част на въпросът. този инструмент S&P, вторичното, вторичните покупки. целта на този инструмент е възстановяването на трансмисионните канали до състоянието им преди тяхното накърняване. Не е въпрос за купуване на облигации от тази или онази страна, защото е, ликвидността е на отдадено правителство е застрашено, но купуването на облигации, когато и да е било, според ЕЦБ не е активна политика, не може да е активна политика. Трябва, е, а тази политика трябва да се реактивира. И това е нашата цел. Мисля, че това е нещото, което се случва в момента. Може да обсъждаме е, това какво имаме предвид под реактивация на паричните канали. Няколко думи. Държавните облигации, пазар на държавни облигации е огромен пазар. И в този смисъл това е един от основните е, инструменти за транс, трансмисия на парични средства. Ако този пазар не функционира, то паричната политика не може да се провежда. Ето защо е необходим този инструмент на вторично купуване SMP. Благодаря. Благодаря. Кей има думата. Благодаря. Аз Искам да задам един по-креативен въпрос. Той е доста труден. Е, говорим за структурни реформи и стабилност. Вие казахте няколко пъти, че ръста е едно, един от най-важните елементи при възстановяването на доверията в еврозоната. Това е лесно за страни с по-слаба валута. Е, с в експортни региони. Независимо от това, което се случи миналата седмица в еврозоната, евро, е, курсът между еврото и долара е с 8% по-нисък от 99-та година. Т.е. има натиск. Е, на този фон, като имаме предвид целите, които си поставяте, възможно ли е според вас да се достигне стабилност на еврото на по-нисък, на по-нисък, на по при по-нисък обменен валутен курс? Um, let me say that Нека да кажа, че ЕЦБ се опитва да си върши работата добре. Нашата парична политика се насочена към подкрепяне на към оказана подкрепа на реалната економика. Това е парична политика, която не забравя, че основната и цел е да гарантира ценова стабилност в средносрочен план. Заедно с това обаче Нямаме цели свързани с а, а, валутния а, курс. Това не влиза в а, нашия мандат за запазване на ценова стабилност. Паскал има думата. Добро утро. Добър ден. Няколко пъти казахте, че Европейската централна банка няма да купува масирано държавни ценни книжа. Смятате ли, че централните банки на Великобритания и САЩ, които изкупуваха такива облигации, не, не са лишени от доверие какви са последиците, които, бих, които очаквате, ако бъде намален кредитния рейтинг на Франция? Третият въпрос. Казахте на няколко пъти, че са необходими структурни реформи за повишаване на растежа. Мисля, че една от реформите в... Какви, каква е логическата връзка, която смятате, че структурните реформи, свързани с либерализацията на пазара на труда, ще доведе до повишаване на растежа? По първия въпрос доверието в една институция като Централната банка следва да се измерва по отношение на резултатите и институционалната уредба. Федералният резерв има мандат, който състои в ценова стабилност и дефиницията на, финанс... на ценова стабилност се базира на нашата дефиниция, но те имат и мандат насочен към растежа и пълна заетост. Така че ман... мандатът на Федералния резерв е различен от нашия мандат, а именно а... ценова стабилност в средносрочен и дългосрочен план. Така че доверието в институцията е нещо, което е специфично за отделните, за различните централни банки. Що се отнася до Франция? Трябва да кажа, че не знам дали Франция ще загуби кредитния си рейтинг от тройно А. Честно казано, аз не смятам, че трябва да отдаваме толкова голямо значение на тези кредитни рейтинги. Нито регулаторите, нито пазарите, нито пресата трябва да им обръщат толкова внимание. Това е само един елемент от нашата оценка. Но не както преди 15 години. Не кой знае какво. Ако Франция загуби този рейтинг, е напълно вероятно кредитния рейтинг и на други страни да бъде променен. Всъщност, какви ще бъдат последиците от загубата на тройното А върху Европейския фонд за финансова стабилност? Мисля, че могат да бъдат предпри... могат да се случат няколко неща. Всъщност ние работим върху всички възможни сценарии, не само сценарият свързан с Франция. Но мисля, че ангажи... ангажимента, който пое Европейския съвет за, въвеж... за въвеждане в действие на Европейският механизъм за стабилност преди другият фонд и капитализацията на този фонд да се ускори, би било най-добрият отговор на всички последици за Европейския фонд за финансова стабилност, проистичащи от намаляване на кредитния рейтинг. Мисля, че през март 2012 година трябва да се оценят адекватността на средствата в Европейския фонд за финансова стабилност. Мисля, че това е най-добрият отговор, що се отнася до общият защитен механизъм. Не бих казал, че Съединените щати няма нужда от структурна реформа. Аз мисля, че имат нужда. Ако тълкувам, ако смятаме, че структурните реформи означават само повече гъвкавост на пазара на труда, бих, бил, бих се съгласил с вас, че пазара на труда е гъвкав според някой, твърде гъвкав, защото трябва да вземем предвид и несигурността, която присъства заедно с гъвкавостта, но САЩ както и много други страни, има нужда от структурни реформи в различни области. Ще спра тук обаче, тъй като нямам желание да а, давам консултации на президента Обама. Маркос има думата. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошъл. Позволете е, ми на мен да благодаря, че казахте няколко думи на немски. Беше много впечатляващо. Е, в вашето изложение говорихте за агенцията за кредитен рейтинг и в тази връзка е моят въпрос. Аз поделям с вас схващането, че не трябва да се отдава твърдо голямо значение на е, рейтингите, но все пак трябва да предлагаме някакъв общ мащаб. Въпросът е, ми е, ако за три години предоставите средства на банките с лихва 1%, ще могат очевидно да се оставят като гаранция и ценни книжа с по-ниска ценност от Какво смятате? Може ли да се остават гаранции под тази форма, след като не се отдава твърде голямо значение на кредитния рейтинг? No, I think, I think that's a, that's a good question because... Мисля, че това е интересен, добър въпрос. ЕЦБ използва рейтинги на гаранции, но ние си имаме нашите вътрешни методи. Имаме си нашата собствена рамка, която се простира по системата на европейските централни банки. Тя е доста добре развита. Не трябва да правим разлика обаче между двата вида разширяване на решенията, свързани с банковите гаранции. От една страна, това, което се отнася до ЕЦБ, има вид банкови гаранции, за които три пъти А е приемлива, ВОД, докато от трите А не остане само едно А. Има само едно решение и е, тогава ще, ние ще оценим гаранциите и е, е, цените на пазарите, след което ще помислим за разумно намаляване на дълговете, упрощаване на дълговете. И има едно друго решение, което е също доста важно. То е, то е новост в нашия процес на взимане на решение. А именно банките ще могат да използват техните заеми за клиенти като гаранция. Това ще, ще изисква възможност капацитет наличен от ТЦБ, но и от страна на националните банки. Защото знанието за заемите на клиентите е локално знание. Така че ще ни трябва възможност за оценка на кредити, които, са даже, които даже не са рейтингвани от агенциите, не са оценени от рейтинговите агенции. Има някои национални и централни банки, които имат такава а, система за оценка, вътрешна система. И техните банки, националните банки, използват и до момента заемите като такова средство. Но в по-голем, в повечето централни банки такава система не е налична. Тя ще трябва да се създаде, такава структура е, ще е необходима. Междувременно, всички рискове, проистичащи от тази, това ново отдаване на гаранции ще бъде поето от националните банки. Така че ще има инициатива от страна на националните банки, що се отнася до тази част на гаранциите, на, на банковите гаранции. Ще издадем общи указания за начина по който ще се процедира за регулативния арбитраж, например. Ние естествено искаме да защитим нашия баланс, но както, както и баланса на, на националните банки. Благодаря. Ани? Thank you very much, uh, Mr. President. Благодаря, госпожо председател. Искам да осветля въпроса от друга гледна точка. Вие казахте, uh, е, в предишните си отговори, че при във всички случаи трябва да предотвратим кредитен крах и срив на ръста. Въпросът е как може да, да осигурим това нещо, как чрез средствата на банките, тази цел може да бъде постигната, като се намаляват лихвения процент на 1%. Как може да избегнем кредитния срив, ако ние не оценяваме ликвидността на малките и средни предприятия. Те страдат, както казахме, от липса на ликвидност. И накрая, е, как може да гарантираме на европейските граждани, че в Европа няма да се повтори това, което се случи в Штатите. А именно, е, голямата част от средствата, които трябваше да се използват за рефинансиране на економиката, бяха използвани за бонуси, за компенсация и така нататък. И накрая, вие казахте, че свиването на економиката в някои от засегнатите страни трябва е само временно и кредитния срив ще бъде избегнат, но какво, що, що се отнася до фискалната консолидация? Трябва да признаем, че липсата на ликвидност е отговорна за рецесията и то много повече, по-отговорно, отколкото се очакваше. Yeah, well, the, um, uh, Първият въпрос беше много хубав въпрос. Дали трябва да имаме правила? Много е трудно, мисля, да имаме правила, които да казват на банките какъв процент да инвестират в определените бизнеси. Мисля, че това, което направихме е следното. Банките преди бяха е, можеха сами да решават колко да инвестират в реалната економика, колко средства да използват за своите финансови стелки, каква част инвестират в обликации. Това беше остатъчен риск, който се изчисляваше при вземане на решения вследствие на определени бизнес модели. Идеята е, че чрез тези решения, които взе ЕЦБ, ние се опитваме да намалим натиска от количествена гледна точка. Намаляваме разходите и това, което е най-важното, давате на банките а, средносрочна перспектива за финансиране. Тоест, вие казвате, че поне за 3 години банките могат да имат относителна сигурност Нека не забравяме, че средната продължителност на банковите облигации от следващата година ще е около 3 години, 3 години и половина. Т.е. облигациите, които ще бъдат издадени следващата година. И облигациите е, е, е, облигационният пазар беше доста затворен. Банките не можеха да издават необезпечени облигации. Не можеха за, за, в, разстояние, в разстояние на няколко месеца. Така че трябват ни много сложни правила, много сложно структурирани правила и трябва да се съсредоточим именно върху това, да избегнем рецесия, проистичаща от натиска върху финансирането, натиска върху отдаването на кредити. И какво може да направим за предотвратяването на това, което се случи в Штатите? Е, много неща бяха направени, особено в Европа през последната година и половина. Имаме много надзорни дейности, които предприехме. Всички национални надзорни органи издадоха ре, е, указания, що се отнася до компенсациите и обещетяването от, от е, по отношение на заплатите на ръководните кадри. Е, Г20 преди две години излезе с решение, на базата на което Европейския съюз основа своята директива за бонусите. Всички ние имаме на нашия опит в, с, с кризата и това, което се случи в Штатите. Но истината е, че банките, на банките им липсва капитал и средства. И едно нещо, което ние не искаме да правим е да пропилеем малкото възможности за увеличаване на техния капитал чрез един чрез прекалено големи и неразумни компенсации и бонуси. Мисля, че ситуацията много се промени от времето, когато имахме, когато се, случи, ло, се случиха лошите събития в Штатите. И това, което Накрая исках да ви попитам, е проблема с ликвидността. Мислите ли, че именно ликвидността е причина за задълбочаващата се рецесия в засегнатите страни и как трябва да решим тези проблеми в тези страни, защото тези страни имат нужда именно от ликвидност, за да възобновят економическата си дейност. Да, наистина, ние се занимавахме и с този проблем. В някои държави членки имаме мерки за спешно подпомагане, поощряване на ликвидността и това е една бърза процедура. Yes, you, Благодаря. Първо, винаги сме склонни да гледаме на економиите и на структурните реформи от гледна точка на разграничението юг-запад и също така а, ляво и дясно. Всъщност, може би трябва да гледаме на нещата от гледна точка на различието между поколенията. Едно поколение не се отказва от привилегиите си за сметка на следващото. Смятате ли, че се прави достатъчно не само от страните, които са съгрешили, но и от добродетелните страни в областта на пенсионната реформа, така че пенсиите да бъдат устойчиви и второ, моята стран, за моята страна Холандия, смятате ли, че колективният ипотечен дълг, който е най-висок в света, представлява определен риск. И смятате ли, че политиката, която насърчава частният дълг, би трябвало да бъде променена? Трябва ли да бъде Холандия задължена да промени това? По първия въпрос – Мисля, че става дума за баланс между, между поколенческия дисбаланс. Мисля, че всич, че в еврозоната всичко е повече в пол, от полза на по-възрастното поколение. В някои страни този дисбаланс е по-почертан. Тези страни взимат мерки поради натиска на пазарите и други фактори. Те предприемат категорични действия. Така че не, не можем да не приветстваме а, и страни, които не изпитват пазарен натиск, да осъзнаят проблема, който се състои в дискриминация срещу младото поколение. По втората част трябва да призная, че нямам отговор. Става дума за една много конкретна страна, но мога обаче да ви обещая, да ви обещая следното. Става дума а, за потенциалната системна нестабилност на определени а, на определена финансова уредба. Надявам се следващия път е, да дойда с е, готов отговор. Алфредо Палони. Благодаря ви, господин председател. Ролята на Европейската централна банка през последните две години се разви в посока към два полюса. От една страна Европейската централна банка изкупи една ограничена част от държавните облигации, от друга страна подкрепи е, е, държави в еврозоната, като например Италия, чрез е, намаляване на основния лихвен процент. Е, Европейския проблем сега се казва, че не зависи толкова от инфлацията, колкото от дефлацията и липсата на растеж. В тази връзка е моя въпрос. Каква политика може да се разработи от страна на Европейската централна банка, за да спре сегашната дефлация, която ни води към а, рецесия? Дали една по-ниска основна лихва и изкупване допълнителни облигации ще се окаже достатъчно? Или пък няма ли по този начин да се окажем пред опасността, че няма да могат можем да финансираме допълнително банките. Това четах днес в пресата. Там се казва, че ситуацията е ужасно сложна и стъпките не са достатъчно а, добри. Инфлация, опасността от инфлация не е особено голяма, напротив, тази опасност е доста ограничена. Но а, ние никога не решаваме предварително дали ще намалим или няма да намалим а, лихвата. Що се отнася до новото финансиране за економиката, стъпките от последните седмици е, наистина са много важни, защото а, фиксираните а, лихви за тригодишните програми са наистина важни. А, всичко може да се промени с около 1%, но ние ще следим и ще видим как ще се развият нещата. Ще видим по какъв начин националната стопанства ще се развият и от това ще зависи нашето а, решение. Но мисля, че това, което сме казали и направили до този момент е важно. Благодаря, господин председател. Хубаво е, че казахте това, което казахте за агенцията за кредитен рейтинг. Аз съм докладчик по тази тема. Мисля, че вие наистина имате един критичен поглед върху нещата. Първо по отношение на стрес-тестовете, провеждани в европейските банки и тяхното качество. Европейския инструмент, е, механизъм за стабилност е, също е, е важно да работи добре и е важно да се осигури и финансиране за банките. Нещата обаче се развиха по малко по-различен начин. От една страна е, необходимо, е необходима една по-добра координация с европейските надзорни органи. От друга страна обаче пред нас стои въпроса как ще продължават нещата. Мислите ли, че ще бъде проблем, ако а, от банките бъде поискано да създадат междубанкови фондове с а, един а, е, известен процент и да се намесат предварително, а не в последствие. Да, вие вече го казахте. Е, нещата малко се объркаха. Е, е, новата капитализация на банките в момента е доста по-трудна, отколкото планирахме преди една година, когато са взе решение за мерките. И това е така, защото днес ситуацията е доста по-различна. доста по-различна е ситуацията по отношение на спасителния чадър. Но има различни е, възможности и различни срокове. М- никой, никой не иска банките да продължат да се капитализират и да се финансират, от друга страна да намаляват отпусканите кредити. В никакъв случай не трябва да се допуска ограничаване на кредитирането. Просто трябва да се поиска от самото начало едно ясно установено съотношение. Органите за банков надзор обаче ще провеждат само планирани стрес-тестове, а не както беше до сега извънредни стрес-тестове. при които се поставят всички тези изисквания към банките. Изискванията към банките са нещо положително и благодарение на тях банките могат да си набавят капитал, без да трябва да живеят с кошмара, че след 5-6 месеца ще им се случи същото. Госпожа Инфелд също попита за банковия фонд, като няма да мога да ви отговоря сега. Yes, thank you very much. Uh... Благодаря. Като един от докладчиците в пакета от 6 законодателни предложения, аз проявявам жив интерес към по-нататъчното развитие. Е, много, бяхме много благодарни на вашия предшественик за неговата е, откритост е, и готовността му да обсъжда новите законодателни предложения. Имам няколко въпроса, свързани с предложението за новото споразумение, което изтече към пресата. Вие говорите за укрепване на засилване на процедурата за прекомерен дефицит, златното правило. Говорихте и шест, пакета от 6 законодателни предложения да се превърне в закон. Въпросът ми е дали сегашното предложение отразява тази решителна стъпка напред. Ще ви дам три примера които потвърждават моето съмнение. Ролята на е, държавите членки е ясно представена. Ролята на комисията и комисаря по е, бюджетния контрол е много неясно описана. Новата програма за бюджетно-економическо партньорство е нов вариант програмата за стабилност и сближаване, националните програми за реформи, които ще се представят от държавите членки, не са споменати и взаимоотношенията между трите не е ясно, дори не е ясно дали тази програма за бюджетно-економическо партньорство ще подлежи на същото, същия надзор и в пакета от 6 предложения. Всички ние знаем, че до сега няма постигнат напредък. Процедурата за макроекономически надзор и европейския семестър, който предвижда роля на парламента и на комисията, не са споменати. Според вас това ли е фискалният договор, който очаквате и по отношение на фискално-економическата интеграция? Отговорът е не. Това е първата стъпка. Първа стъпка, защото ни предстои път по време, по който ще усъвършенстваме нещата. Може да се, могат да се усъвършенства дейността на институциите. Мисля, че пакета от 6 инициативи може да се усъвършенства. Факта, че економическата му част не е отразена в сегашния вариант, не означава, че не се предвижда. Както защото може да бъде а, предмет на нови обсъждания, както и защото могат да се добавят нови части. Е, питате как виждам аз и е, идеалния договор. Това не е договор, който предвижда само нови данъци. Е, според мен това трябва да е договор, който да предвижда повече растеж, повече работни места. Първанш има думата. Благодаря. Господин председател, вие каза, отговорихте на един от преждеговорившите, че Федералния резерв и Банк в Ингланд е, нямат същия мандат като ЕЦБ. Вашия предшественик обаче ни казваше, че няма смисъл да се говори за мандата, защото всички централни банки следват една и съща стратегия на парична политика. Има ли нещо, което се е променило в това отношение? Вторият въпрос е свързан с мандата, който сте дали на вашия представител в работната група за преговорите по споразумение. в съответствие с решението на държавните правителствени ръководители. Става дума за идеята някои елементи от пакта Европлюс да бъде, да стане част от конституцията на държавите членки. Също така, смятате ли, че от юридическа гледна точка е последователно да се дефинира понятието извънредни обстоятелства? това понятие вече е записано в договора и никой не го прилага. Някои от нас са призовавали за това. Заедно с това обаче идеята за структурни реформи не е резултат от политически дискусии за това какво представлява структурна реформа господин Камерън ще заведе дело пред Европейския съд. Смята ли, че това е най-добрия маниер? ли, смята ли, че това е най-добрия начин? Ако ни отговорите на този въпрос, ще ви бъдем благодарни. Мога ли да ви попитам какъв беше първият ви въпрос? Първо, Жан-Клод Дрише, когато беше на вашето място, ни казваше, въпреки различните мандати, всички централни банки следват една и съща парична политика. Сега отговаряте на един от моите колеги, че трябва да следвате различна политична политика от САЩ, тъй като имате различен мандат. Какво се е променило? Ние разполагаме с различни инструменти. Винаги сме разполагали с различни инструменти, дори и тогава, когато моя предшественик казваше, имаме едни и същи приоритети. Ние, според нас, паричната политика трябва да е, бъде приспособена към економическо, економическата и финансова ситуация. Поради опасността от е, намаляване на кредитирането има опасност е, от свиване на економиката на вторият въпрос отговорът ми е да. Дали основният принос на среща на върха относно новата нормативна база състои в това, че ограниченията ще влязат в конституциите, бих казал, че да, да, това е основният принос. Това гарантира предварителен контрол, който да не е предмет на решение по осмотрение. Третият въпрос – дефиницията за извънредни обстоятелства и структурна политика. Очевидно има нужда от допълнителна работа, за да няма несъвместимост между това, което вече е извършено и това, което предстои. Очевидно има нужда от допълнителна работа. Ето защо пакета от 6 инициативи не е готов продукт, а просто много важна първа стъпка по отношение на Обединеното кралство. Аз мисля, че ако можем да се... Ако можем да започнем отново да работим заедно в интерес на Европа, би било много по-добре. От друга страна, държавите членки на еврозоната си имат специфични проблеми и приоритети. Ето защо трябва да се намери отговор на проблема. Как да, се, да, да работим заедно и едновременно с това да се отчита факта, че проблемите на еврозоната са специфични за еврозоната. Въпросът никак не е лесен, както видяхме на 9 декември. Отмар има думата. Господин председател, искам накратко да попитам нещо. Вие говорихте за пробив на срещата на върха, но пазарите не го виждат като пробив. Колко смятате, че ще е процента на прилагането на решенията? Какъв процент от решенията ще бъде наистина приложен? Освен това, съществува мнението, че е, в момента мерките за значи, мерките, които се предприемат, могат да доведат до накърняване на конкурентоспособността между банките, между здравите и нездравите банки. И, аз, е, що, и искам да ви попитам за 20% опрощаване на дълга на а, Гърция. Наистина, е, срещата на върха на Европейския съюз не беше е, много добре отразена в широката общественост. Решенията заслужаваха по-голямо внимание. Смятаме, че стъпките ще са по-значими, но винаги трябва да се питаме какви са били очакванията от срещата и дали тези очаквания са били реалистични. И аз мисля, че очакванията за срещата, от срещата на върха, като среща, която ще реши всички проблеми, а, мисля, че това бяха очакванията, които не бяха реалистични. Имаме един определен напредък и в сравнение с предишната среща на върха, то решенията са по-положителни, и сбележат стъпка напред. От друга страна, за накърняване на конкурентоспособността между здравите и нездравите банки. Аз съм много не разбрах вашия въпрос за здравите и нездрави банки. Въпросът Съществуват опасения за по отношение на собствения капитал на банките. В много отношения банките, които са спестявали и, и са инвестирали в дългосрочни кредити, е, са ощетени в сравнение с онези, които не са пестили и не са инвестирали в дългосрочни кредити. Е, why, why do you say so? Защо казвате така? Защо смятате, че е, тези банки ще са ощетени? Защо? И, има опасения наистина, защото банките не са равнопоставени в рамките на банковата система. Има различни причини, поради които това е така. Съществуващите правила, съществуващата законодателна рамка и директиви сами по себе си тези правила не правят разлика между банките. Те се, те се опитват да създадат равни условия за всички банки. Въпросът е да видим как националните надзорни органи прилагат правилата за осигуряване на равнопоставеност между различните банки. Uh, right. two, two final speakers. There's Имаме още двама колеги, които искат да се изкажат. Данута, Данута има думата. Благодаря. Искам да ви попитам за управлението на трансграничната криза. Имаме надзорни органи на европейско равнище, е, но Искам да кажа, че сме доста бавни в създаване на един механизъм на европейско равнище, който да управлява кризата. ЕЦБ беше много надълбоко въвлечена в законодателната фаза, в изготвяне на доклади, но искам да ви попитам, как виждате вие липсата все още на тази институционална рамка? Наистина, има една проектодиректива за създаване на една трансгранична на, на, на управление на трансграничните кризи. Много неща бяха, се вече случиха на европейско равнище за намиране на решение на трансграничните проблеми. В какъв смисъл? В смисъл на оценката на поемане на отговорност от страна на националните надзорни органи. Има механизми, всъщност имаме няколко категории механизми. От една страна бих предложил промяна на законодателството такава, че да позволи на надзорните органи да по своя компе... по свое осмотрение да взимат решение, а също така и да предприемат инициативи. Има много проекти на национално и на европейско равнище, но не бива да подценяваме сложността на, тези, на тази задача. Нека каже, има и по-добро сътрудничество между отделните национални надзорни органи по отношение на, на ситуацията. Но наистина това не е леко задание, защото когато става дума за трансгранично управление на кризата, сме изправени пред ситуация, в която имате различни закони, за банкрута. А законите за банкрут са свързани в, с законодателната институционална история на отделната държава. Е, така че трансграничната проблематика трябва да вземе предвид тези отделни закони и те трябва да се съгласуват, за да може цялата система на европейско равнище да работи. Имаме различни юрисдикции, имаме различни надзорни органи. Те ще ги нарека така. Но и различните надзорни органи трябва да се споразумеят за списъка на кредиторите, които, които евентуално би трябвало да бъдат обещетени в случай на банкрот. Имаме глобалното равнище. И там трябва да се осигури, че същата банка, която може да фалира, която е трансгранична институция, и трябва да осигурим, че кредиторите на тази банка ще са третирани еднакво навсякъде в Европа. Това не е лесно. В Европейския съюз имаме един, една по-проста задача. Защото в крайна сметка може да имаме една директива, която да хармонизира различните банкови законодателства. Това също не е лесно, защото, те, е, защото юрисдикциите са различни. Благодаря. Последният оратор. Много ви благодаря, господин а, председател. Господин Драги, Позволете ми първо да ви пожелая всичко най-добро за времето, което а, изпълнявате вашия мандат, който съвсем скоро започна. Въпросът ми е следния. В момента има а, много трудности в еврозоната. Имаме много задлъжняли държави. Какво става с еврооблигациите? В момента обсъждаме обсъждаме зелената книга. Е, обсъжда ли се, мисля се все още за създаване такава зелена книга? Знам, че е трудно да ми отговорите кратко на този въпрос, но смятам, че ще успеете. Краткият отговор е, че еврооблигациите може, може би са осъществима идея при фискален съюз. В отсъствието на фискален съюз трябва да се зададем следния въпрос. Реалистична ли е системата, в която страните емитират съвместно и отделно облигации. И заедно с това изразходват самостоятелно. Когато зададем този въпрос, виждаме, че колкото повече страни, колкото повече страните се отказват от националния суверенитет в фискалната позиция, и тук искам да направя разграничение между фискална позиция и фискален състав. Колкото страните се отказват от суверенитет по фискалната позиция, толкова по-голяма ще бъде ползата от идеята за еврооблигации. И обратното, ако има страни, чието разходи и данъци не са, не са предмет на интеграция, тези облигации не са осъществими. Аз не искам да навлизам в подробности, но се опитвам да ви покажа, че има а, гама от а, варианти колкото по-отделно предприемат своите действия страните, толкова по-малки ще бъдат ползите. Искам обаче да допълня отговора на предишния въпрос, за да не остане никакво съмнение. ЕЦБ подкрепя идеята за европейско решение. При Подкрепяме и инструмента и плановете за предварителен механизъм за решаване на кризите. Благодаря. Председателката, благодаря. Приключихме първия диалог по парични въпроси с вас. Много ползотворен разговор. Очакваме и следващият разговор с вас. Мисля, че няма точка разни. Ще се видим с останалите утре сутринта.